в залата, така че да получат евентуално въпроси по процедурата на синята карта. Yes, yes, Mrs. Regner. Да, госпожо Регнер, напълно сте права. господата и джентълмените винаги е редно да почакат да получат въпроси от дамите. Така че, действително, шегата на страна, така е. Депутатите трябва да изчакват да видят дали има зададен въпрос по процедура на синя карта. Ще се постараем да действаме това да бъде постигнато. В момента се донаглася системата, колеги, затова не започвам гласуването. Още имаме нужда от няколко секунди има един нов член на парламента и трябва да се направят съответните изме... промени в системата. Ето това вече е направено. Можем да започнем с гласуването. Сега гласуваме доклада на господин Киркхоп, Исландия, Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария – в работата на комитетите по шенгенското законодателство. Моля, кой е за, против, въздържали се, приема се. Докладът на госпожа Берес насоки за политиките за заетост на държавите членки. По именно гласуване, моля, гласувайте. Се cierra Край на гласуването. Кеда апробадо 590. Приема се 591 гласа за. Продължаваме с второ четене препоръка за позицията на съвета. Госпожо Берес. Господин председател, ще гласуваме доклада на господин Шекерски от името на всички колеги, особено на комисията гри и заетост, ще приемем продължаването на базата на споразумението в съвета програмата за подпомагане на най-бедните две години. Но с оглед на економическите условия, при които е постигнато това споразумение, искаме декларация на комисията по това как вижда бъдещето на тази програма. So, Commissioner, you have the floor. Господин комисар, имате думата. Госпожо Берес, господин председател, уважаеми депутати. Многогодишната финансова рамка, приета на 29 юни 2011 година, предвижда бъдещата помощ с храни за най-нуждаещите се да бъде е, финансирана от раздел където е, е формулирана целта за намаляване на бедността в стратегията 2020. Комисията ще упражни правото си на инициатива, за да може да предприеме съответните мерки. Знаете, че правото на инициатива принадлежи на комисията. Председателят. Pasamos pues al examen en segunda lectura de la posición благодаря. Тогава сега можем да продължим с препоръката за второ четене за разпределяне на хранина на най-нуждаещите си. Господин Сикерски е докладчик. Няма изменения. Така че с това приемаме позицията на съвета. И сега второ, препоръка за второ четене политика в областта на радиочасточния спектър. Господин Хокмарк е докладчик. Гласуваме по изменение едно, по именно гласуване, моля. Се cierra вотацион. Край на гласуването. Изменение едно се отхвърля. Така че остава приета позицията на съвета. Сега преминаваме към доклада на господин Никълсън. Договорни взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти. Първо гласуваме Анблок, компромис номер едно, за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялото предложение за, против, въздържали се. Приема се. Сега по именно гласуване, моля. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с много голямо мнозинство. Пристъпваме към доклада на господин Илчев. Изменение на член 48, параграф 2 от е, правилника относно докладите по собствена инициатива. Тук ни е необходимо квалифицирано мнозинство. Изменение 5. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. По именно гласуване. Моля гласувайте. Се цяра вотацион. Край на гласуването. Приема се с квалифицирано мнозинство. Сега Гласуваме предложението за решение. Няма изменения. Моля гласувайте за. Против, въздържали се. Приема се. Продължаваме. предложения за резолюции от Комисията по економически въпроси за въвеждането на стабилизационни облигации за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по четвърти параграф, две части за първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Втората част се отхвърля. Сега гласуваме по изменение номер 2 за, е, против, въздържали се, прия... Е, отхвърля се. Сега пристъпваме към е, проверка. Отново гласуваме изменение номер 2. Изменение номер 2. Гласуваме за проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към гласуване на изменение номер 3, две части. Първа част е, за, против, въздържали се. Е, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Отхвърля се. Отхвърля се. Резултатът е отрицателен. Добре, проверяваме. Се cierra la votación. Efectivamente, rechazada. Pasamos ahora. Действително се отхвърля. Сега Пристъпваме към изменение номер 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, извинете, казва председателя, връщаме се към 11-та точка, тире 7. За, против, въздържали се, е, приема се. Сега, искате проверка? Добре, ще проверим отново гласуваме по параграф 11-7 за проверка. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към изменение номер 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега параграф 12 за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до предложението за резолюция по именно гласуване. Пристъпваме към гласуване. Край на гласуването. Приема се с много ясно мнозинство. Сега пристъпваме към доклада Сен върху аспекти свързани с заетостта и социалните въпроси в годишния обзор на растежа за 2012 година. Сега параграф 6 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, е, приема се. Изменение номер 7 на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за. Да, чакайте. Втората част е с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Втората част също се приема. С широко мнозинство. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега параграф 18 с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се този параграф. Сега, параграф 19 на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме трета част по именно <clears throat> начало на гласуването за третата част. Край на гласуването. Третата част е прията. Параграф 29. За, против, въздържали се. Приема се. 49. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега пристъпваме към гласуване на резолюцията в нейната цяло. За, против, въздържали се. Приема се. Сега пристъпваме към доклада на господин Гозес върху принос към годишния обзор на растежа на 2012 година. Измерение номер 2 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение номер 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега а, гласуваме цялостното предложение за резолюция за, против, въздържали се, приема се. Сега ще чуем обясненията на вод.